and gentlemen, uh, let us start. Ами да започваме. Докладчикът е тук. А, това е най-важното, разбира се. Всички вие сте важни, но преди всичко докладчика, разбира се. И така, първата точка от дневния ред, днес след обед, това е намаляване на националните емисии на някои атмосферни замърсители и изменение на директива 2003-35 Но трябва да кажа, че на 25 септември миналата година за първи път го разговаряхме по този въпрос. Чухме представяне от страна на комисията, предложенията за качеството на въздуха и за промишлените емисии. В работната си програма Европейската комисия реши да оттегли предложението си за намаляване на националните емисии, но след критика от страна на Европейския парламент реши да остави този въпрос на дневен ред. Знаете, много добре говорим за попростяване, субсидиарност, отговорността на страните членки, но в крайна сметка добре е да имаме всичко на масата и така си става. Слага се всичко на масата, се трябва ние да вземем решение. Такъв е и този случай. Днес докладчикът ще представи своят проект доклад. Той, разбира се, не е отговорен за събитията в тази област. А, значи, ще си слушаме господин Адам Герек, но също така и докладчиците в Сянка и други депутати, които имат а, да кажат нещо по тази важна тема. Както обикновено ще започнем с докладчикът господин Адам Герек. Имате думата, господин Герек. Господин председател, колеги. Много благодаря за възможността да ви представя моя доклад. Не знам дали има тук представители на комисията или не, но се радвам, че темата остана на дневен ред. Какво се предвижда? Съгласно последният вариант на документа за намаляване на националните емисии на някои атмосферни замърсители и изменение на директивата от 2003 съгласно на значи, тази е последно вариант от месец декември миналата година е, става въпрос за стимулиране на економическия растеж, опазване на националният капитал и разработване на нови технологии. Страните членки са определили прагови стойности. Главните изменения се състоят в въвеждането на метана, който не беше взет предвид по-рано, а също и така на предвиждане на консултации за инвестиции, които в бъдеще могат да бъдат, да имат отношение към емисиите. Тук не се случват всички емисии, особено на тези на твърдите частици, под 0,5 микрометра, нито пък онези, които са с наноразмери. Твори хлоринираните също не са изклю... включени. Става дума за стремеж на намаляване и по-нататък на някои емисии, които са особено голям проблем в някои нови страни членки, като Полша, някои опасни газове, а, а, като H2S, които се отделят при минните работи, също не са включени в документа. Същия този газ много пъти се изпуска в атмосферата от транспортните, при транспорта на масла и нефт. Става дума за гъвкавост при отчитане на емисиите, т.е. има различия при страните членки по отношение на докладването трудно е да се приложат едни и същи критерии за всички страни членки. Разбира се, тези прагови стойности могат да имат значение само за емисии, които са измерими. Има емисии, които са трудни за измерване, въпреки че знаем техния източник. Става дума примерно за твърдите частици, чието, значи, тято концентрация се увеличава и те са доста опасни, защото влизат в дихателните ни пътища и вероятно могат да имат канцерогенен ефект върху хората. И за това може би се увеличават случаите на рак на белия дроб. Това не е доказано. Обаче. Можем обаче да ограничим подобни емисии, макар и не знаеме какъв е тяхният ефект върху климатичните изменения, защото някои от тях се превръщат в аерозоли. При някои химически съединения говорим за упростяване. Има някои а, химически вещества, които са окислители, и комисията трябва по-ясно да ги дефинира и да ни каже по какви начини трябва те да бъдат наблюдавани. Важни са също така веществата, които изпускат дизеловите двигатели. Необходимо е да се преразгледат и някои прагови стойности на емисиите, тъй като технологията на дизеловите двигатели е, напредва, развива се в Европа, така че тези стойности, прагови стойности в момента не са актуални. Имаме някои съм, други съмнения във връзка с предлагания документ, особено когато става дума за приспособления към, към, за, за приложения, които придобиват задължителна сила – Ако комисията иска документът да бъде одобрен като директива, той трябва да получи свои собствени изменения, свои собствени приложения, извинявайте. Благодаря, господин Герек, благодаря за това, че спазих се определено, се вписахте в определеното ви време. Сега докладчиците в сянка, първо от ЕНП, госпожа Вирконен. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Гиерек за подготвителната работа, която е свършил. Мисля, че първоначалната е, е, идея на комисията бе по-добра. Тази комисия трябваше да бъде оттеглена и трябваше заедно да помислим как е, можем да обединим 32 различни цели – тук става се дума за законодателни актове, които се дублират, застъпват в някои свои части. И правилно беше да видим, помислим как можем да обединим тези 32 цели, защото всички сме съгласни, че намаляването на емисиите е важен въпрос. Целта трябва да бъде ефективност в законотворчеството. А, но страните членки е по-добре да решават сами как да намаляват емисиите на вредни замърсители. Необходимо е директивата да не възлага допълнителни тежести на промишлеността, която и без друго вече е доста натварена, особено някои нейни отрасли. Директивата за емисиите е свързана с значителни е, инвестиции и това също трябва да се има предвид. Наред с това, има още нещо, което не е свързано с емисиите, търговията с емисии. Ако ще имаме а, такива цели за емисиите, трябва те да бъдат включени в пакетът от мерки. Разбира се, необходимо е да се стремим към ефективност в намаляването на емисиите през периода 2020-2030 година, трябва да вземем предвид и опасността от климатичните изменения. Е, тук се предвиждат е, средни стойности, средни годишни стойности за различните видове емисии. Обаче не трябва изключенията да се превръщат в правило. Необходими са ни проби от различните години, за да може да е, установим какви ще трябва да бъдат средните стойности. Имаме е, в момента предложения, които са като че ли прекалено строги за някои три членки. Ако имам още време, бих искала да се спра на някои неща, с които не съм съгласна с господин Герек. Той говори, че е необходимо да се а, анализира въпроса с ниските емисии и те да се разгледат отделно. Но страните членки използват свои собствени мерки за осигуряване на намаляване на емисиите. Мисля, че Прекъсва я, изглежда председателят. Имаме и някои технически забележки, но докладчика предлага да разширим обхватът а, спрямо предложението на комисията, като включим а, серни съединения и диоксини. Ще приключа с това. Благодаря. А сега думата думата на докладчика в сянка от, думата, от групата на европейските консерватори и реформисти. Благодаря, господин председател. Искам да поздравя господин Герек за неговия доклад, който е труден, труден доклад. Он трябва да се съчетаят целите на развитието от една страна и намаляването на емисиите от друга. Нещо, което е свързано с увеличени разходи. А, но като имаме предвид нашата политика, необходимо е да мислим за климатичните изменения и също така, разбира се, и за здравето на безопасността на гражданите. Така че, много важно е, а, а, че докладчика а, обръща сериозно внимание на замърсителите, които влияят върху човешкото здраве, като твърдите частици, частици диоксините, серните съединения. Всички те влияят сериозно върху човешкото здраве. Има и други съединения, които са вредни, много вредни и не са достатъчно, такто въздействие не е достатъчно добре проучено. А, азотните а, се, окиси също са друга а, друга сфера, която не се следи достатъчно, специално емисиите от автомобилите. Отделен въпрос е дървопреработващата промишленост и химическата промишленост, които също са източник на вредни емисии. Тук трябва да бъдем много по-точни, защото има различни а, изисквания в различни страни на Европа. И много пъти те са не само различни, но и не са съвместими. А, но въздействат, влияят върху а, конкурентоспособността. От друга страна, много често а, а, законът не се спазва. Много важни са, разбира се, и емисиите в промишлените райони. Особено става дума за замърсителите, които имат вредно въздействие върху живите организми. Друг важен въпрос е въвеждането на интегрирани европейски разрешителни. Тук не става дума за законодателни документи, а за е използване на най-добрите, най-добрите управленски практики. Благодаря. А сега представителят на АЛДЕ. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика за проекто измененията. Трябва да припомним защо правим това. Не само защото искаме да има правила за индустрията, но да осигурим по-добра защита на човешкия живот и на собствеността. Може да имаме амбициозен пакет по този въпрос, който да съответства и на останалата работа, която осъществяваме в нашата комисия. Можем да спестим до около 140 милиарда евро, които плащаме за здраве, за хора, които се разболяват, и това е доста висока цена за обществото. Трябва да отчитаме различните елементи на уравнението. Ние трябва също времено да осложняваме живота на фирмите. Но трябва да държим сметка и за парите, които плащат дънакоплаците за компенсиране на лица, които стават неработоспособни. Освен това, държим сметка за ефекта върху сградите, върху собствеността. Необходимо е да имаме цялостен подход, без да се стига до свръхрегулиране на индустрията. Въпреки това, трябва да запазим амбициозността на целите. Но а, има и други елементи, свързани с пакета за качеството на въздуха, които се разглеждат. Аз очаквам следващия кръг на преговорите. Трябва да потърсим широк компромис в комисията ни, защото колкото по-силна е, е, нашата позиция в парламента, ще можем да запазим по-голяма степен живота, здравето на хората и доброто състояние на собствеността. Благодаря, госпожо Държа Риваши, от името на групата на зелените. Благодаря, господин председател. Благодаря, уважаеми колега, докладчик по тази тема. Искам да поздравя новата комисия, която включи пакета за качеството на въздуха в дневния ред това трябва да се направи по отношение на директивата за отпадъците и за циркулярната економика. Гражданите искат Европа да защитава тяхното здраве. Става дума за директива за качеството на въздуха, но най-вече за опазването на здравето на хората. Последната информация, която идва от СЗО и докладите от Европейската агенция за околната среда, става ясно, че лошото състояние на въздуха води до най-голям брой смъртни случаи. 80% са тези случаи. Не става дума дали да бъдат задължителни или не мерките. Трябва да имаме предвид, че това са изключително важни въпроси. Освен това се търси синергия с това, което се прави в областта на климата. Предстои срещата по климата в Париж през 2016. Така че трябва да държим сметка и за промените в климата. Бих искал обаче да има по-амбициозни предложения от страна на комисията. Мисля, че 2300 година е твърде далечен срок, що се отнася до емисиите. Трябва се предложат по-низки нива на емисиите, отколкото е технически възможно на този етап. Така че не трябва да се бавим в това отношение. Относно дерогациите, искам да кажа на докладчика, че трябва да се включи селското стопанство, а не да го изключваме. Това е особено важно, тъй като селското стопанство също допринася за замърсяването на въздуха. Освен това трябва да има задължителни нива и за други вещества, като живака, например. Той трябва да бъде следен предвид на най-новите данни. Необходимо е също да има юридически инструменти, които насърчават действия, които опазват околната среда. Ние не трябва да бъдем винени в последствие за това, че не сме оказали помощ на европейските граждани и не сме опазили тяхното здраве. Моля ви да включите микрофона си. Вие сте докладчик Васянка от Гуе. Извинете, аз съм допуснал грешката. Госпожа Ернст, извинявам се. Благодаря ви. Няма никакъв проблем. Разбира се, че и ние като политическа група имаме своите забележки вече беше казано доста за значението на тази директива, но като се има предвид, че половин милион хора умират преждевременно само поради замърсяването на въздуха, че 790 милиарда евро се губят по този начин, а, защото те се харчат за здравеопазване, за лечение, а отделно а, опазването на климата. Тоест става ясно, че трябва да се действа спешно. Сега първата ми бележка е към докладчика. Смятам, че докладът ви е добър. А, добра база и мисля, че на базата на този доклад можем да свършим доста работа всички заедно по време на преговорите, за да се постигне напредък. Преди всичко е, изменение 8, изменение 11, тя ги подкрепяме изцяло. Има обаче и неща, за които трябва да поговорим те първа, например, въпроса за придаването на гъвкавост. Е, съмнително е дали трябва да имат правило за такава гъвкавост, ще обсъдим въпроса, защото не посочвате критерии, тъй че става доста проблемно. На второ място, а, много така, сдружения и организации в областта на здравеопазването и екологията ни обръщат внимание, че целите, които се поставят за намаляване на емисиите, не са достатъчно амбиционни. Мисля, че трябва да се да обсъди дали трябва да променяме регламента, да, директивата в това отношение, но във всички случаи трябва да преразгледаме селите. Освен това ни се струва странно, че а, средносрочните междинните цели не са задължителни, а чак тези за 2300 година. Това за нас не е наред. Тоест трябва да седнем и да поговорим какво ще свърши работа, какво може да се подобри. А иначе докладът наистина е добър и добра база за обсъждане. Ernst. Благодаря ви, госпожо Ернст. От групата на Европа за пряка демокрация. Господин председател, аз искам да благодаря на господин Герек за чудесния доклад. Ето имам повод да бъда гор, че съм член на тази комисия, защото от нея излизат такива доклади, с които можем да влияем върху предложенията на комисията. Но наистина има слабости и някои слабости в, в, в самата директива, в самото предложение. На първо място човешкото здраве се разглежда като подчинено на промишлеността, на индустрията, а не се разглежда като отделна абсолютна ценност. Мисля, че това трябва да се промени. Наистина директивата предвижда намаляване на емисиите за 70% и това е добре, но средносрочните цели са твърде ниски, е, има економически условия за 2020 година не се предвижда решаващо намаляване на емисиите на онези вещества, които всъщност причиняват най-много щети на човечеството. Говоря за селското стопанство. Има някои вещества, които спокойно могат много по-рано да се намалят, по-малко животински продукти да се използват и да се консумират, да се провежда екологично земеделие. Това е необходимо и с цел намаляване на метановите емисии. Говоря за намалено отглеждане на а, животни. Има достатъчно изследвания, които сочат, че една крава замърсява повече въздуха от един джип. Друг момент, в който виждам възможност за а, намаляване на емисиите е, че въглеводородните, е, намаляването на въглеводородните емисии се предоставя в ръцете на държавите членки също и емисии от кораби извън териториалните води на държавите членки не са достатъчно добре уредени. Направени са отстъпки за САЩ. Това са все неща, които размиват границите. Благодаря ви. От името на Европейската комисия давам думата на госпожа Мариан Венинг, представител на Генерална дирекция Околна среда. Имате думата, госпожо. Добър ден! Благодаря ви, господин председател, уважаеми депутати. Отчитайки времето, и като имам предвид, че някои от вас споменаха защо се занимаваме с този въпрос днес и какви са основните въпроси и че разглеждаме въпроси свързани с околната среда и здравето на хората. Ние искаме да се намалят с 50% случаите на преждевременна смърт, която, които се дължат на тези замърсявания. Говорим за трансгранично замърсяване. Това е нещо по-различно от климатичните промени, тъй като емисиите могат да имат различен ефект в зависимост от това къде се извършват. Освен това, се дава доста гъвкавост на държавите членки как да постигнат поставените цели. Економическите ползи са съществени. Бяха споменати някои цифри, така че аз няма да ги повтарям но има и преки и косвени ползи за економиката. Така че това е в полза на всички. Създават се около 100 000 работни места. И това не бива да се подценява. Комисията приветства положителните предложения, направени от докладчика. Ние ще имаме преди този доклад, както и дебата, който се води тук. Ние ще разгледаме много по-подробно направените коментари. Но позволете ми да кажа няколко неща по отношение на конкретните изказвания, направени в доклада на докладчика. Относно по-доброто регламентиране и мониторинга, мисля, че докладчикът говори за това, че не счита, че директивата дава достатъчна яснота, що се отнася до анексите. Трябва да кажа, че това е основната част на директивата, плюс техническите анекси, които са обичайна практика. Освен това се, има, има позоваване на други документи от международни организации, например, което понякога може да изиска допълнителни проучвания, но е съвсем обичайно да се позоваваме на подобни документи, въпреки е, че те не фигурират в съдържателната част на документа. Относно отчитането на емисиите, на частиците, вие говорихте за 2,5 микрометра и по-малки частици, има ангажимент е, за праховите частици в размер до 2,5 е, микрометра, но сме говорили с е, СЗО дали трябва да имаме конкретни цели по отношение на размера на частиците. Въпреки това ние съсредоточаваме целите за намаление на емисиите до тези в размер до 2,5. Директивата се отнася до масови емисии от държавите членки, което създава сериозни екологични проблеми в Европа. Ние не забравяме и други замърсители. Както ви е известно, Имаме доста други директиви, които се занимават с промишлените емисии. Това е директивата за промишлените емисии, както и директивата разглеждат се хлорираните ароматни въглеводороди в а, а, директивата за въздуха също. Относно ниските нива на емисиите. Това са също емисии, които са част от националните емисии и от програмите за контрол върху качеството на въздуха на национално ниво. Най-добрият начин да разглеждаме тези ниски емисии, да ги обвържим с друго законодателство, което е по-целево насочено към тези именно емисии. Например, директивата за средните горивни елементи, директивата за качеството на въздуха, която също изисква при високи замърсяване на въздуха да бъдат предприемани специфични мерки, независимо дали става дума за емисии от транспорта или други източници. Това е работа на държавите членки. Транспортът, разбира се, е много важна сфера. Някой споменава за проблема с дизела, с Евро 5 и други емисии. Това са все е, въпроси, е, които е, ще бъдат разгледани в предложението, което ще излезе скоро. Други коментари са свързани с разпространението на емисиите, независимо от границите. Затова а, трябва да се а, включват а, емисиите от а, авиацията и от морския транспорт. А, опитвам се да бъда кратка. Имаме международна рамка, за тях е, и тяхното регламентиране. За това е, няма да ги включваме в е, тази директива за въздуха. Имаме известна гъвкавост, тъй като нямаме достатъчно време, няма да навлизам в детайли. Емисиите от въздухоплаването. Тук искам да кажа, че най-важните емисии всъщност се извършват от източници, които се намират на Земята, а не от самите въздухоплавателни средства. Що се отнася до таваните за 2025 година, това е нещо като проверка за това дали ще бъдат изпълнени целите за окончателните намаления – те трябва да бъдат изпълнени, освен ако няма някакви много основателни причини. И така, господин председателю, спирам до тук поради липса на време. Благодаря, госпожо, за това, че представихте гледището на Европейската комисия, Генерална дирекция околна среда по-точно. А сега ще дам отново думата на нашия докладчик, професор Адам Герек. Ако обичате да отговорите на въпросите и, и на също така и на мнението на Европейската комисия. Благодаря. Имаше доста коментари. Разбира се, това свидетелства за общите ни усилия да свършим тази работа, която всъщност работим заедно с комисията на Президентната комисия по околната среда. Моят доклад е помощен. Е, той е, се занимава с повече въпроси, които са повече технически по своя характер, тъй като е, за нас много важно е отражението на тези решения върху промишлеността. Трябва да кажа, че не разбирам това, което се спомена за оставяне на страна на този проект от доклад. Има и други е, такива проекти, които е, говорят за нови преходни цели. Но ако ние решим да изчакваме, както предлага, пред, представ, предложи представителката на комисията, ако се има предвид, че има и други проекти, по които се работи, в крайна сметка няма да стигнем до консенсус и няма да можем да формулираме никакви насоки за намаляване на емисиите и намаляване на смъртните случаи, които се дължат на замърсяването на въздуха. И зато именно това ние смятаме, че трябва да обсъждаме тези въпроси задълбочено. Прекалено важни е, са проблемите, прекалено голям е залогът. И затова е, е необходимо в крайна сметка да се стигне до директива, която да се остави на страните членки да изпълняват. Не смятам, че емисиите са само в е, въпрос на правомощия. Става дума за емисиите за е, сравнително ограничени, е, малки, ниски емисии, не смятам, че те са само въпрос на правомощията на страните членки. примерно, те, те много пъти са резултат от изгаране на твърди а, горива, а, при които често се прилагат новаторски методи на изгаряне, поради това и емисиите са по-низки. Благодаря на тези, които оценяват моите усилия, но бих искал да ви поканя да работим заедно с Комисията по околната среда по този изваредно важен въпрос – за да можем да достигнем до решение в полза на европейските граждани. Благодаря. Срокът за внасяне на изменения е 29 януари на обед в 12 часа. Както чухме от докладчикът, водеща комисия е комисията по околната среда, ЕНВИ. Тоест, ние трябва да излезем със становище не по-късно от месец февруари, тъй като бихме искали да влияем върху бъдещите решения на Комисията по околната среда. Благодаря. Сега минаваме към обсъждане на точка 8 от нашия дневен ред. Това е отражение на трансатлантическото партньорство в областта на търговията и инвестициите върху европейските ефективни пазари и европейските производствени отрасли. Това е проучване, което ще бъде представено от Коен Раде Маркес от Triple Consulting. Трябва да кажа, че по наше искане Комисията по промишлени изследвания и енергетика, нашата комисия по промишлеността, изследвания и енергетика, искаше да знае как договора ТТИП, това са Атлантическото и търговско инвестиционно партньорство, ще повлияе върху европейските енергийни пазари и производствени отрасли. Включително това как ТТИП може да помогне за повишаване на сигурността на енергийните доставки, особено на пазара на природен газ. Тоест, става дума за много важна тема. Въздействието на Трансатлантическото търговско инвестиционно партньорство върху енергетиката, е, вносът и износът е, между Европейския съюз и Съединените щати. Господин Коен е, Раде Мекер, може ли да представите проучването в рамките на 10 на минути? Благодаря, господин председател. Благодаря за поканата. Имаме 10 минути да представим нашето поручване. И както господин председателя каза, темата е много широка и ние се опитахме да спрем вниманието си върху най-важните въпроси. Подготвили сме документ, който е на ваше разположение. В проучването се спряхме на съществуващата литература. Както знаете, преговорите по ТТИП не са публични, те се водят в условия на поверителност. Проведохме редица разговори, интервюта, а също така ние имаме богат опит в областта на производствените отрасли и енергийните пазари. Използвахме и документи на вашата комисия. Ето кратко представяне на проучването въздействието върху енергийния сектор, върху производството и накрая ще се спра на заключенията и препоръките. А ако погледнем този слайд, вижда се, че търговския баланс между ЕСЕ и е, САЩ е положителен за Европейския съюз вносени, внесени, стоките, които се внасят в а, обема на стоките, които се внасят в Европейския съюз е по-малък, отколкото се изнася. Същото е, се отнася и за а, услугите. А, 196 а, са стоките, 149 са услугите. А, и в, значи, положителен е нашия търговски баланс и в в търговията с стоки и в търговията с услуги. Знаете, че от 2013 върви, върват преговорите за ТТИП. Предишният комисар искаше да свършат тези преговори през 2014. Те продължават. Вече 7 кръга от тях са протекли. Всеки път преговорите са посветени на различна тема. Има 23 такива теми пазарен достъп, услуги, инвестиции, въпроси на регулирането и достъп до пазара. Вашата комисия поиска да разгледаме два сектора енергетиката и производствените отрасли. Сега, какво е важно, когато говорим за търговията и енергетиката? Търговията между ЕС е, е, Европейския съюз и САЩ. Въглищата са най-важната стока в, в този отрасъл. 103 милиона тона годишно се, въглища се търгуват. Значи въглища, вносът на въглища от САЩ се е увеличил значително през последните е, няколко години. 18% от нашите въглища идват от САЩ. Виждате също така и преработени, преработени нефтопродукти. 17,9, близо 18 милиона тона. Иначе повечето стоки, стоки внос на повечето стоки не е кой знае колко голям. Ако говорим значи, за енергийни стоки, говорим а, преди всичко за нефтопродукти и въглища. Сега тарифи а, и нетарифни бариери. Мита и не, нетарифни бариери. А, значи, няма такива за а, петрола, също и за природния газ. А, за петрола са под 0,2%. Едвената стока, а, това са а, преработени горила, горива, бензин и дизелово гориво които се търгуват между Европейския съюз и САЩ. И тук имаме директивата за качество на горивата, която ограничава търговията и може в бъдеще да представлява пречка за трансатлантическата търговия. Това въпрос сигурно се обсъжда в ТТИП. При въглищата митата са нулеви, и обаче нетарифни бариери могат да играят роля в бъдеще. Става дума за политиката за предотвратяване на климатичните промени, която в Европейския съюз е по-напреднала, отколкото в САЩ. А, сега, а, когато става дума за ВЕИ, това са главно а, слънчеви панели и ветрогенератори, ние в последното изнасяме доста много от нашата напреднала технология – тук метата са 2,7 за Европа и 1,25 за САЩ. Значи, дори ТТИП да не промени много, се съществуват не тарифни бариери и тук решението на преговорите може да изиграе своята роля. Какво ще бъде въздействието върху енергийната търговия, е, търговията с енергия? А, значи и без тези преговори метата върват надолу. Какво очакваме да бъде въздействието на ТТИП? Не, не очакваме промени. Мексико и Канада са единствените изключения, които САЩ прави. И не очакваме да има промени в становището на американската страна А спрямо Европейския съюз. Други бариери са свързани с политиката за климата, директивата за качеството на горивата, а също така очаква се увеличаване на търговията с течнен природен газ. Макар, че по-интересните пазари са в Азия. Значи в момента САЩ имат по-голям интерес да изнасят втечнен природен газ за Азия. Сега въздействие на енергийната сигурност. Ако бъдат премахнати забраните за износ, ако търговията с течен природен газ стане по-приемлива, по-привлекателна, ако се съгласим за кризисен механизъм, тогава може да говорим за въздействието. И последния ми слайд, каква ще бъде въздействието на ТТИП върху ВИ? когато се премахнат местните изисквания, ще се увеличи търговията с ВЕИ. Очакваме също така възможности за уеднаквяване, чрез уеднаквяване на стандартите, т.е. екодизайн. В Европа изискванията, разбира се, са по-строги обаче трябва да уеднаквим нашите изисквания към екодизайна в Европа с онези, които са в сила в САЩ. Name... Аз съм Стефан Слинланд. Аз също участвах в екипа, извършил изследването. Ще говоря за производствения сектор. Ще ви представя няколко слайда.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 Цифрите са доста високи. Почти 80% от ползите от TTIP ще дойдат от примахването на нетарифните мерки. Ако погледнем общият ефект от TTIP върху производствения сектор, тук сме разгледали няколко макроекономически изследвания. Виждате, че резултатите зависят от сценария, който се залага. Като цяло можем да кажем, че има ограничен положителен ефект върху БВП на Европейския съюз до около 1% за едно от проучванията и е около 4% е посочено в едно от другите проучвания. Тези проучвания се отнасят до няколко аспекта, най-вече до степента, в която те допускат, че трансатлантическото споразумение може да има положителен ефект върху други страни, които са извън Европейския съюз и САЩ. Има едно проучване, което допуска че ще има съществен ефект и ще бъде положителен, а други проучвания твърдят, че ефекта върху другите страни ще бъде доста отрицателен. Разглеждайки конкретните отрасли, можем да кажем, че в металопроизводството и производството на електрически уреди може да има най-силен ефект. В останалите сектори има по-скоро положителен ефект от мерките, които ще се прилагат по споразумението. Ако погледнем какъв ще бъде ефектът върху отделните държави членки, противно на това, което се твърди понякога, че Германия може да се възползва в най-голяма степен от трансатлантическото споразумение, Други проучвания а, сочат, че страни като Испания, Обединеното кралство, Финландия, Швеция а, ще спечелят в по-голяма степен. Обяснението за това е, че това са страните, които имат най-много търговски отношения с САЩ. Именно те ще се възползват в най-голяма степен страните, които имат също високи бариери, могат да се възползват отворени економики, като страните от Бенелюкс ще имат сравнително малко ползи от трансатлантическото споразумение. За въздействието върху пазара на труда, тук можем да кажем, че много ще зависи от различните разпоредби, които ще бъдат включени в споразумението. Въпросът е също в каква степен по-малката защита на а, труда в САЩ се отрази на конкурентната позиция на бизнеса в САЩ и Европейския съюз. По-низките разходи за труд и енергия в САЩ и иновациите в областта на енергетиката от друга страна има статистически данни, които показват, че ефектът ще бъде сравнително нисък върху пазара на труда в Европейския съюз. Около 0,5%. И още един слайд за иновациите. Фирмите, които имат най-високи разходи за научно-развойна дейност ще се възползват най-голяма степен от достъпа до по-големи пазари. Един от проблемите, който се оспорва в тази област, се отнася до географските означения. Европейския съюз се осигурява доста висока закрила на тези географски означения, докато в САЩ няма такава закрила. И този въпрос определено трябва да бъде разискван. Друга отворена тема се отнася до ефекта на споразумението върху дългосрочните цели на Европейския съюз, в частност по отношение на екологичните мерки в промишлеността. Това е. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, казва председателя. Доколкото разбирам, докладът ви ще бъде представен на всички депутати. Сега можем да преминем към дискусията. Госпожа Тоя от групата на социалистите и демократите. Да, имате думата. Благодаря, господин председател. Исках да покажа, че притежаваме изследването. А, имам един въпрос, уточняващ. Анализът на въздействието върху преработвателната е, промишленост ме интересува по-специално. В много случаи в преработвателната промишленост а, не съществуват истински митнически пречки. Обаче е, повишените разходи проистичат от нетарифните мерки и те са най-опасните. Изчислявали ли сте ги? Често ни се казва, че този договор TTIP ще отвори големи пазари, ще бъде много полезен за промишлеността, общо взето като лечебно средство за бъдещето ни развитие. Казахте 1% нарастване на БВП, но същевременно загуби за определени сектори, например е, металопреработващата промишленост и по-специално стоманената. Имате ли конкретни отговори на тези мои въпроси? би ме интересувало нещо по-конкретно, по-подробна оценка за а, щетите за преработвателната индустрия. Господин Грубачек, имам кратък въпрос относно а, химическата индустрия. Проблемът е ниската цена на газа. И има доста преместване на химическо производство от Европа в Америка, тъй като цената на газа е по-ниска, особено за производството на торове и на пластмаса. Какъв ще бъде ефектът върху всичко това от трансатлантическото споразумение? Може ли да доведе до по-различни резултати? Благодаря ви. Госпожа Млинар. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за това а, подробно изследване, проучване на, на въпроса. Но, мисля, мисля, че в него е включено и въпроса за малките и средни предприятия. А, но Ако искаме да наистина да имаме такова споразумение, е, трябва да покажем, да демонстрираме, че е, споразумение по е, ТТИП ще бъде от полза за малките и средни предприятия. Господин Раймон от Зелените. Благодаря, господин председател. Споменахте, че 103 милиона годишно се изнасят от САЩ за Европа. Има ли възможност политиката за предотвратяване на климатичните изменения на Европейския съюз в бъдеще да бъде пречка пред подобен износ в бъдеще? Благодаря. А, госпожа Ернст от ГУЕ. Благодаря. Също искам да се върна на нетарифните пречки, търговски пречки. Моля ви, обяснете малко по-подробно какво включват те. Аз съм нова в тази комисия и ми се ще да науча по, повече подребности. Освен това, вие разделихте нещата на положителни и отрицателни. Сега това е въпрос на гледна точка. Казахте, че за електро, електрическата индустрия и металопреработващата индустрия ще има отрицателни последствия. В моя регион индустрията е точно такава, така че ме интересуват конкретно какви ще бъдат те. Освен това, говорихте за борбата с измененията на климата и от друга страна ще има внос от САЩ в е, Европейския съюз. С други думи, е, нещата си противоречат според е, споразумението. Ще бъде ли безпроблемно да внасяме и изнасяме стоки, които не съответстват на критериите за борба с опазването на климата тук в Европа? и за малките и средни предприятия в източна Германия. Те са с по 20-30 служители и такива са 80% от нашите предприятия. Също моля ви кажете каква ще е конкретната полза за тези малки и средни предприятия. Борано и ФДД. Господин, господин Там, Бурано, Европата. Благодаря, господин председател. Приветстваме този доклад, който за разлика от доклада на комисията не ни обещава някакво розово бъдеще. Признава се, че има елемент на секретност около преговорите, така че не могат да се правят конкретни прогнози, но все пак много ви благодаря. А Искам да ви попитам дали нашите изводи са верни. Първо, според нас САЩ не са не проявяват готовност да приемат а, а, посочването на географския регион, обозначаването на географския регион, нещо с което ние в Европа се гордеем, защото така обозначаваме специалитетите си с други думи датските сирена, френските сирена, какво след сключването на споразумението ще бъдат продавани просто като сирене или кисело мляко. Това добре ли е за нас? Освен това смятаме, че европейската промишленост ще изнася научно-изследователската си дейност все повече в САЩ, просто защото там условията понякога са по-добри. На трето място енергийната политика най-вече. Казвате, че споразумението няма да доведе до реиндустриализация на Европа, защото енергията в Европейския съюз ще бъде по-скъпа, отколкото в Европа и Азия. Тогава какво? за нас каква ще е ползата. Правилно ли предполагаме, че е така? Question before the before you answer because it's the first round on behalf of of the mm, eh, political groups. А, сега има още един въпрос, който трябва да се зададе преди да а, минем към отговорите. Ще има втори кръг въпроси, така че ще получите думата. Бъдете спокойни. Току-що, току-що приключихме с първият кръг. И тъй като аз съм докладчик и аз искам да задам въпроса. Благодаря, може би това не стана ясно. Съжалявам. Ще има още един кръг въпроси и всеки ще има възможност да си зададе въпроса. Моя много прост въпрос. Е, Кога става дума за търговия с е, е, енергия и стоки. Америка ни, ни, плаща въглища. От друга страна, ние може би може да се оправим без американските въглища. А, от друга страна, не сме се, се съгласили по въпроса за шистов газ за Европейския съюз, което ще има ключово значение за сигурността на нашите доставки. Как можем да решим този проблем в близко бъдеще? Без да чакаме окончателното решение по ТТИП. Защото това са проблеми, които трябва да се решат много бързи. Както беше споменато, в себестойността, в химическата промисленост, разликата е огромна. Ако обичате да отговорите на зададените въпроси, след това ще имаме още десетина колеги, които искат да зададат въпроси във вторият кръг въпроси. Може би да задам първо вас, на, да отговоря на вашия въпрос. Той се отнася до шистовия газ и химическата промишленост, пък и до всички промислени отрасли в Европейския съюз. Не трябва да забравяме, че когато става дума за шистовия газ, ние имаме отделно проучване и връзките между износът на шистов газ и възможностите е, в Европейския съюз. Наистина има по-низки разходи за енергоемките отрасли, ако използват местна енергия. И през последните 9-10 години те преминават от въглища на газ поради по-низката цена на газът в САЩ. Тоест има предимство за енергоемките промишлености да използват а, а, газ, както американските а, промишлености, примерно производител на пластмаси и така нататък. Дали се настъпи промяна с влизането в сила на ТТИП? Както се обяснява в доклада, има редица условия, които трябва, би трябвало да се променят преди да стане възможен износът на шистов газ от САЩ за Европейския съюз. Първо трябва да се премахне забраната за износ. Второ, търсенето в САЩ трябва да намалее. Трето, ние и в САЩ, и в Европа трябва да е налице необходимата инфраструктура. И четвърто, пазарът трябва да е готов за това. Ако всички тези условия са на лице, тогава е, онези, които търгуват с газ, дилерите, а те гледат е, кой е най-добрият пазар, в който искат да изнасят газът. А пък е, втешеният газ е много гъвкава стока. Много лесно може от САЩ да се отиде в Европа или в Азия. Аз в момента не виждам, не очаквам да настъпят някакви промени през следващите 3 до 5 години. Ако а, значи, САЩ има избор дали да изнасят в Азия или в Европа, а, това няма да се повлияе, да бъде повлияно в, а, от цените на газът а, през следващите 3-5 до 5 години. Мисля, че това е абсолютно ясен отговор. И този отговор е обективен. С когото и да говорите в газовата промишленост, аз самия съм работил в тази сфера, не мисля, че някой ще каже нещо друго, от, от, различно от това, което аз току-що обясних. Могат ли да се е, е, по този въпрос е, да се задават въпроси? Председателят, не, отговорете на зададените до тук въпроси, след това ще дадем думата за до още въпроси. Аз ще се опитам да отговоря на някои от другите въпроси. Първо въпросът за секторите. Може би трябва да се върнем на съответният слайд – Вижте, има големи разлики между различните отрасли и те трябва да бъдат взети предвид. От наличните проучвания личи, че повечето от сектори ще имат полза. Но има някои, както електрическите машини е, и металите, те очевидно ще за тях е, ще има отрицателно въздействие. Значи, е, трябва да видим какви са конкурентните възможности на тези отрасли в сравнение с САЩ и какви са факторите, от които зависи подобно очакване за отрицателно въздействие. Колкото до малките и средни предприятия, проучванията, с които се запознахме, показват, че малките и средни предприятия също ще имат полза от ТТИП. Ще имат по-голям пазар за реализиране на производството си. Особено това въжи за малките и средни предприятия, които разчитат на новаторски продукти, основани върху научно-изследователска и развойна дейност. Какви нетарифни бариери съществуват без попитано? Какви са тези нетарифни бариери, които могат да влияят върху търговията? Това е една много голяма категория бариери, които те са описани доста подробно в нашия доклад. По отношение на обозначенията за происход, географски происход. В Европейския съюз Има и такива географски обозначения, те се оспорват. Въпросът е труден. В Европейския съюз има такива немалко обозначения за происход. В САЩ няма подобни и това е въпрос, който ще бъде предмет на преговорите и няма да бъде лесно решен. По отношение на стоманодобива. Стоманодобивната промишленост, очевидно, тя е много енергоемка промишленост и, тук тук развоя на нещата ще зависи до голяма степен от, от това какво ще стане с енергоисточниците и с цената на енергията. едва ли ще има увеличаване, такова голямо увеличаване на износът за Европа, на енергия за Европа, тъй като в друга да има по-привлекателни пазари в Азия, например. Вероятно, вероятно на там ще се насочат, е, се насочи износът на втечнен газ и други енергоносители. През последните пет години е, сериозно се промени конкурентоспособността на редица отрасли, които се развиват много активно в е, Европа. Цветните метали, алумини и други, там конкуренцията идва главно от е, САЩ. Близкият изток, в Азия, Исландия и другаде, там цената на енергията е много по-ниска. Именно оттам идва конкуренцията в тези отрасли. Има възможност и това, е изпоменато. А, а, когато изследваме а, въздействието на ТТИП, установяваме, че за някои енергоемки отрасли, вероятно, въздействието ще бъде отрицателно. Ако има възможност да се внасят повече стомана, например, от САЩ, където себестойността е по-ниска поради по-ниската цена на енергията. Но тези промени няма да бъдат толкова големи, като се има предвид състоянието на тези отрасли през последните 4-5 години в Европа. Благодаря. А сега имам дълъг списък на желаящи да задават въпроси. Моля, бъдете кратки. А, благодаря, господин председател. Ще се опитам да бъда конкретен. Казвате, в някои отрасли ще спечелят, други ще загубят. Разбира се, тези, които ще загубят, искат да има протекционистски мерки. Въпросът ми е, кои къде ще спечели Европа? И в какъв процент от БВП се пада на тях днес? И в такъв случай струва ли си а, да се пристъпи към ТТИП? Те производителни, от високопроизводителни отрасли ли са такива, които добавят, имат добав, висока добавена стоеност ли са или не? А, това е моят въпрос. Господин Корелли. Благодаря. Вие вече казахте, че TTIP няма да подобри енергийната сигурност в Европейския съюз. Ресурсите на САЩ са ограничени, независимо от TTIP. Освен това казахте, че износът на САЩ към Европа няма да се увеличи, а се твърди, че, е, че в Азия нараства е, необходимостта от е, внос. Какво значи това, че САЩ там ще търсят печалби? Казвате, че за сега пазарът не е достатъчно зрял, че той ще се промени, а в съобщението на комисията се казва, че някои е, европейски предприятия вече е, преговарят е, с някои американски доставчици на газ. Е, как ще бъдат защитени тези договори? За малки суми или за големи проценти става въпрос? Господин Хелер, имам два въпроса. Първият е по-скоро методически. Сега, след като почти половината глави са отворени и е, резултат по нито една няма, по кой метод установихте какви ще бъдат косвените последствия за пазара на труда? Как стана екстраполирането? Аз не мога да си представя какъв е бил вашият метод. Втория въпрос е по същество. Все още използваме обикнове, обичайните термини, тарифни и нетарифни търговски пречки. Но и двете страни по преговорите очакват че основният ефект е, ще бъде създаване на по-интегриран, по-силно интегриран пазар по подобие на общия европейски пазар, като е, се хармонизира до известна степен е, регулаторната рамка, например в областта на далекосъобщенията. Имаше 10 години преговори за GSM стандартите сега искам да попитам дали този път нещата ще стават по-бързо, защото ние сме голям пазар или просто да си договорим нов стандарт с китайците. Що се отнася до тази регулаторна хармонизация, стигнахте ли до някакви абсолютни числа? Има ли такива резултати от вашето изследване? Защото тарифни и нетарифни пречки са по-скоро конвенционални термини. Господин Мойс. Yes, uh, you, <clears throat> uh, say, uh... Благодаря, господин uh, председател. Uh, много uh, внимателно следа тази дискусия, но не можах да проследя вашите допускания по отношение на газът и вносът на газ в момента имаме тази забрана за износ на шистов газ от САЩ, която ще бъде почти автоматично вдигната тази забрана, ако се сключи споразумение ТТИП. Но а, и тогава ще има възможност за износ от САЩ. А, много а, а, а, а, азиатски страни няма споразумение за свободна търговия с САЩ. ТТИП е една много голяма възможност за износ на газ от САЩ в конкуренция с Европа. Ако имаме такава голяма разлика в цената на газа в САЩ и в Европа, законите на економиката ни показват, че американският изнок ще бъде стимул за Европа. Не виждам защо вие смятате, че това няма да помогне на европейската енергийна сигурност, за европейската енергийна сигурност. Не виждам така, не мога да произведа цялата логика на вашите разсъждения. Господин Салини. Благодаря. Е, една от най-критикуваните клаузи в ТТИП е, се отнася до е, до ISDS е, селско-стопанските продукти, разбира се, също са важни. А, сега, за ISTS тази клауза е много успорвана. Защото според нея предприятие, което не се, може да се отбърне към трети съд предприятие без да спазва и нито международните, нито националните законодателни разпоредби. Такова възможност се дава на инвеститорите. С други думи, питам за приложното поле. Става голям проблем. So for... Благодаря ви за това интересно проучване искам да поставя един въпрос. Едно от нещата, които споменавате, са възобновяемите енергоисточници, говорите за вятърната енергия, където имаме много голям, висок дял в Европа. Примахването на пречките ще генерира много износ от, от Европа можете ли да ни дадете а, информация в количествено изражение? Ние сме водещи в а, технологиите в областта на възобновяемите енергоисточници, вятърната енергия и прочие. Можете ли да ни дадете някакво количествено изражение на ползите от всичко това? По въпросите на пазара на труда. Много проучвания показват, производителността ще се увеличи ако има по-висока конкуренция? Имате ли някакви цифри в това отношение? Какъв ще бъде реално увеличения доход, например? Имате ли някакви данни по отрасли? Правили ли сте подобни изследвания? Господин Турмес има думата. Благодаря ви за това проучване. Относно газа, аз съм съгласен с това, което казахте за газа. В Европа е 8, 4, САЩ, 15 Азия. Ако Америка даде възможност създаде възможност за износ на втечнен газ, това би било нещо много а, положително. Например, Катар може да намали цените. Няма точно пряка връзка, но какъв е вашия анализ? Още няколко неща. Американците никога не са подписали енергийната харта. Сега тече нов кръг от преговори по енергийната харта, който ще приключи следващата пролет. Когато говорим за енергетиката, абсурдно е да говорим а, за уреждане на спорове между инвеститор а, и държава, защото става безмислено, след като САЩ не са подписали енергийната карта. Във вашето проучване вие също посочвате, ще има повече търговия на петрол и петролни продукти благодарение на ТИТИП. Как ще се отрази това на търсенето в Европа? сте имали повече възможности за внос на рафинирани петролни продукти в Европа. Мисля, че това би имало по-скоро отрицателен ефект. Относно екодизайна, ние можем да а, намалим нашите стандарти а, след сключването на споразумението. И аз считам, че в никой случай не, не трябва да допускаме а, намаляване на нашите стандарти. Okay, thank you. Thank you very much uh, uh, for giving us the, the Следващият оратор. Благодаря ви. Искам да направя няколко бележки относно това проучване, което определено е интересно и поставя доста адекватни въпроси, свързани с преговорите. Бяха направени коментари от много от депутатите, на които искам да се спра. Относно енергетиката искам да направя един по-общ коментар, а именно какъв е смисълът на споразумението. Става дума за е, едно споразумение, чиято роля е да даде съответната рамка. С това споразумение ние се опитваме, когато става дума за достъпа до газ или до суров петрол, да се справим с ограниченията, които съществуват от страна на САЩ. Знаем, че има забрана за суров петрол. Ние прочетохме какво е написано в вашето изследване. Нашата цел като преговарящи е да постигнем примахването на това ограничение за износа. Същото се отнася и за газа. Там няма забрана за износа, но, но има схема за лицензиране на вноса, която действа автоматично тези, всъщност тези неавтоматични лицензии трябва да бъдат превърнати в автоматични, когато става дума за износ в Европейския съюз. Това е една от основните ни цели в тези преговори. Някои казаха, че ако се изключи споразумението, ще получим статута EFP, Лицензите ще станат автоматични, но тук има някои ограничения. Това е само вътрешно американско решение. То не ни защитава в бъдеще. Ние искаме да се включи отделна разпоредба, отнасяща се до начина по който ще се третира износа към Европейския съюз. Разбира се, при преговорите ние се поставяме цели, но какво точно ще се случи на пазара е нещо различно. Ние искаме да се улеснят търговските потоци към Европа, ако условията на пазара са по-затруднени, отколкото са сега. Има индикации, които показват, че средносрочните цели и условията на пазара могат да се променят износът към Европейския съюз може да стане по-привлекателен, отколкото е в момента. Много неща ще зависи от това, което става в Азия, както по отношение на позициите на Япония, да речем по ядрените въпроси, дали ще продължи производство на атомна енергия там, завършването на някои инфраструктурни проекти, които се осъществяват в момента в Азия, които да направят износа от Европейския съюз към този регион по-малко атрактивни. Така че нищо не е сигурно. Това, което е сигурно е, че ако можем да подобрим рамката за износ към САЩ, това ще бъде един голям плюс. И нашите оператори на тази основа могат да се възползват от конюнктурата. Един аспект, който не, не беше достатъчно подчертан в а, доклада, се отнася до втората цел, която сме се поставили в а, преговорите по енергетиката с САЩ. Да имаме един набор от а, правила, да имаме една насърчаваща конкуренцията рамка. Тези правила да не са свързани а, с а, трудностите, които изпитваме в двустранните отношения с САЩ, а по-скоро с такива по отношение на трети страни. Ние е, считаме да се възползваме, че трябва да се възползваме от възможностите, които ни предлага това споразумение, за да е, създадем е, такъв набор от правила. В заключение, искам да кажа, че ние отново ще дойдем в вашата комисия, когато изготвите становището си и ще разискваме този въпрос допълнително. Междувременно преговорите с САЩ продължават в от 2 февруари нататък ще се проведе 8-ият кръг от преговорите тук в Брюксел. Това е в духа на инициативата на комисията за прозрачност. Ние искаме да дадем на тези преговори едно ново начало. За отговори. So, um, about method... Накратко. Uh, за методологията. Поздравя ви, господин Келер. Започвам с методологията. Много ясно казах, че не сме, нямаме а, Проучване на място, както казах, е, в краткото време, с което разполагахме. Изследвали сме и анализирали съществуващата литература, включително и е, данни от Генерална дирекция търговия. Нямаме сведения и за това как текат преговорите. И при е, тази оскъдица на информация трябваше да се опрем на това, с което разполагаме, включително и цифрите за пазара на труда. По отношение на екодизайна. Ясно е, че не може да очакваме Европейския съюз да намали своите стандарти в това отношение. Въпроса на господин Турмес – ако става дума за изпитанията, те вече са в съответствие с е, екодизайна. Има голяма разлика между страните членки в Европа в това отношение. Наред с това е ясно, че ако искате да хармонизирате нещата, трябва, о, трябва да е, е, помислите за по този въпрос. И генерална дирекция околна среда и генерална дирекция енергетика няма да намалят, да се съгласят с намаляване на стандартите. По отношение на климатичните промени. И там имаше въпроси как изискванията за предотвратяване климатичните промени могат да попречат на ТТИП. Е, Генерална дирекция Клима и други дирекции е, нямат намерение да променят е, изискванията си поради преговорите или решенията по ТТИП. Ако погледнете директивата за качество на горивата, например, ако тя се прилага както трябва, САЩ никога не могат да изнасят нет или други деривативи от други нефтопродукти. И това е неметическа бариера. За газът. Аз съм специалист в тази област, мога да ви отговоря най-подробно, но предлагам да се срещнем отделно и да разговаряме само по въпросите на природния газ. За тези, които имат споразумение, значи, става дума за 1,2, а за другите 1 значи, а, това е, показва, че а, едно отделно споразумение по ТТИП с САЩ няма да има а, кой знае какво, да, да не даде кой знае какви предимства. В момента, както казах, при сегашните условия, много по-привлекателно е да се изнася за Азия. Но ако имате други технически въпроси, готов съм да им отговоря отделно. И сега съвсем накратко има още един въпрос. Първия въпрос, кръг въпроси, на който не беше отговорено за ИНД. Както подробно описваме случаят става дума за научно-изследователската и развойна дейност, няма да има изтичане на мозъци и пренос на научна изследователската и развойна дейност от Европа в САЩ. за заетостта. Около 0,5% увеличаване на заетостта се очаква в повечето проучвания. Но въздействието на ТТИП върху пазара на труда не се очаква да е особено чувствително. И така, за да приключа. Имаше и други въпроси за малките и средни предприятия, за ВЕИ. Повечето от, от, от тези въпроси им получават своя отговор в текста на а, доклада. Ако имате допълнителни въпроси, готови сме да им отговорим. Става дума за въпроси, чието отговори не може да намерите в документа, който е на ваше разположение. Благодаря. Благодаря, господа. Благодаря за информацията. Както виждате, това за нашата комисия тази тема е много актуална. И се надяваме, че ще ви виждаме а, от, по-често в нашата комисия и сме готови за широко обхватни и задълбочени обсъждания по този въпрос. Още един път благодаря за вашата работа. И сега минаваме към девета точка от нашия дневен ред. Новата стратегия на ЕСЕ, на Европейския съюз, за горите и сектора на горското стопанство. Преди две години имаше съобщение на Европейската комисия за новата стратегия на Европейския съюз за горите и сектора на горското стопанство. Нашия доклад фактически е реакция на становището на комисията по селското стопанство. Тази комисия е водеща. А нашият докладчик е Марек Юзеф Грубарчик. А, а, имате думата, господин Грубарчик. Много благодаря. Дами и господа, Ще почакам малко. Дякую бардо. Е, Благодаря, дами и господа. Становището, което сме подготвили, се отнася до новата стратегия за горите и сектора на горското стопанство. Gospodarczym, kulturowym i społecznym. Nie, jedni, nie... Тук е, трябва да вземат предвид редица културни, социални и економически фактори. Много от тях са част от националното наследство, за което се грижи държавата. Има елементи от това наследство, които ни предаваме и очакваме да предадем на следващите поколения. Затова към този въпрос трябва да се отнасяме с е, голямо внимание. Е, решенията не, са, не трябва да се взимат само по економически съображения. 14% представляват горите от повърхността на Европейския съюз. Тази площ нараства с 0,4% всяка година. Разбира се, в, в световен мащаб горите намаляват, но в Европа растат. 5 милиона работни места в Европейския съюз зависят от горите и горското стопанство. Стратегията, за която става дума, тя не е правно обвързваща, не е закон. Става дума за изграждане на мрежа от контакти и използване на най-добрите практики в управлението на горите. В нашето становище има няколко важни страни. Първо, то взима предвид нуждата от економически растеж и създаване на работни места, нещо, което е важно в контекста на сегашната криза – и политиката на Европейския съюз за насърчаване на економическият растеж и повишаване на жизнения стандарт. От регионална гледна точка тази стратегия е, има голямо значение, защото промишлеността, свързана с горите, е много важна за местните общностни. Също така, това тя дава възможност за осигуряване на работни места за младите. Горското стопанство също дава възможност за създаване на подходяща възможност за използване максимално на възможностите на гор, горската економика и решаване включително и на социални проблеми. Наред с това, знаете, че горите играят важна роля. Те абсорбират въглеродния диоксид и имат важна роля в нашата политика за предотвратяване на климатичните изменения и намаляване на емисиите от СО2. Не трябва да се забравя обаче, че Европейския съюз има е ограничено влияние върху политиката а, за горите и горското стопанство, тъй като тя е в правомощията, в правомощията на страните членки. А, има разлики в собствеността, начините на, по които се притежават горите в различните страни членки. Но от наднационална гледна точка Европейския съюз може да изиграе роля при организирането и финансирането на работата в тази, този отрасъл. Борбата с незаконната сеч, борбата с вредителите и в други области. Дами и господа, Вашите коментари и препоръки е, ще бъдат е, взети под внимание. Благодаря на всички, които ще участват в тази дискусия. Председателят. Благодаря за докладваното становище. Давам е, на докладчица Шанка по две минути на всеки, тъй като вече закъсняваме. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на господин Грубарчик за така добре изготвеното становище. Благодаря и за начина по който работихме заедно с него до този момент. Наистина е много важно новата стратегия за горите да извади на преден плат план не само рентабилността, а и закриля, закрилата на горите, но тя не бива да бъде единственият аспект. Държавите членки трябва да продължат да носят да основната отговорност за горската си политика. Тъй, че проекто становището е много добро. Важно е да се подчертае важната роля на горите за борбата с измененията на климата. Разбира се, че горите могат да се използват по устойчив начин. Те складират въглероден е, е, е, те пречистват въздуха. Биомасата от дърво също е много важен източник, възобновяем източник на енергия. Това, което се казва за намаляване на бюрокрацията е много важно за тази политика. Не е достатъчно, освен това, да запазим нивото на конкурентоспособност. Напротив, трябва да се разработят нови продукти и услуги, свързано, например, и, свързани, например, и с залесяването в Европа. Иновациите също трябва да бъдат насърчавани, нещо, което не е достатъчно подчертано в становището. И господин председател, Нека да кажа пак за цифрова Европа. Опитваме се да изгразим информационно общество. Няма ли да е интересно Европа да има обща база данни за горското стопанство? Това е нещо, което все още не съществува в Европа, а има такива национални бази данни. Кула Натри. Госпожа Кумпула Натри. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Гробачек. Становището от комисията ИТРЕ е много добре. Ние отговаряме за промишлеността, за научните изследвания, за енергетиката. Ние искаме да имаме ниско въглеродна економика в Европа в бъдеще. Това означава и био економика, което е нещо важно за сектора на горското стопанство. Ние се нуждаем спешно от нови работни места в Европа, включително в а, а, този сектор, който осигурява поминък на 3 милиона души в Европа. Трябва да се отчита също и цялата производствена верига, веригата на създаване на стойност в горското стопанство. Необходимо е добре обучена работна ръка в този сектор, но градовете привличат младите хора, остават малко, които да работят в селските райони. Европа трябва да положи общи усилия да създаде висококачествени работни места, които да са привлекателни в Европейския съюз. Горите са важни за поглъщане на въглерод, на въглероден двокис, за намаляване на емисиите на CO2. Също трябва да споменем и бино, биоенергията. Като комисия, отговаряща за научните изследвания, ние трябва да подчертаем, че е необходимо да се осигуряват висококачествени, е, високостойностни продукти с голям потенциал, особено в строителството. Мисля, че създаването на е, зона за извършване на изследвания в областта на горското стопанство е, е нещо важно, въпреки че тези аспекти са в правомощията на държавите членки. Благодаря, господин председател. Благодаря и на нашия докладчик никой няма да се изненада, като кажа, че в Европейския съюз хората биват третирани ежедневно като макроекономически променливи величини. Това се прави и с горите. Нашите гори, извинете, са нещо много повече от източник на дървесина и биомаса. Те са дом за незаменими а, биологични видове, пазят ни от опустиняване, от ерозия, играят важна роля за климата, тъй че са от изключително значение за екологичните цикли. Затова смятам, че е много важно да настояваме Европейският съюз да се замисли за горите като за обща ценност, общо ценностно наследство, а не като на, за промишлена суровина. Трябва да се преборим с напредващата приватизация, защото достатъчно голяма част от горите вече е в частни ръце. В Португалия това са почти 90%. Освен това, най-сетне трябва да си кажем, че в днешно време ние сме най-големите вносители на сеч в Европа повтарям, горите са световно наследство, ценност и трябва да ги управляваме в извън нашите граници. Така. Благодаря ви много. Има ли някой, който иска да се изкаже от името на групата на зелените? Не, от групата на Европа на пряката демокрация. Господин Федерле не е тук. Господин Пипер има думата. Благодаря, господин председател. Проекто докладът е много добър, много добре балансиран, много е добре наистина европейските гори да нарастват с процент годишно, то тогава и управлението, стопанисването на тези а, гори ще става по екологичен начин. Всичко това е в наша полза, в полза на климата и прочие. Искам обаче да сложа спирачка на онези, които твърдят, че Европейския съюз трябвало да се погрижи по-сериозно за горите си. Има има така сериозни стремления да се включат горите в търговията с емисии. Има някои държави членки, които дърпат в тази посока. Но нека да направим сравнение с европейската селско-стопанска политика. Какво ще стане, ако компетентността, законодателната компетентност по отношение на европейските гори попадне в Европа? И ако сега наистина включим и е, търговията с емисии ще трябва да определяме от Брюксел структурата на горите, структурата на е, дърветата, всичко онова, което се случи като европейска бюрокрация в областта на селското стопанство, ще влезе и в горското стопанство. Ето тази червена линия ми липсва в проекто становището. Да, екология, опазване на околната среда, най-добри практики, прекрасно, но там се слага червена линия и никакви нови европейски закони. Благодаря ви. Колегата Фредерик има думата. Благодаря ви. Аз бях в, току-що в Комисията по селско стопанство и се върнах тук. Това е един от файловете, по който има сериозни безпокойства относно правомощията на Европейския съюз. Ние трябва да отправим ясно послание от парламента, е, че държавите членки са тези, които се занимават с управлението на своя горски сектор, а не Европейския съюз. В областта на научните изследвания може да се направи нещо повече, Дервис, дервисните плоскости, които се използват широко от Икея, придобиват все по-голяма популярност. Това е един пример. Необходимо е да се премахне нуждата бюрокрация, защото става дума за малки горски площи, които са частна собственост, обикновено на отделни семейства трябва да произвеждаме повече от горите. Швеция и Финландия са примери за това, че сега имаме повече горски площи, отколкото преди 30-40 години. Това допринася за намаляване на емисиите на от 2 както и за използването за отопление. По-късно ще направим по-конкретни предложения с повече акцент върху възможностите за научни изследвания, като се спазва принципа на субсидиарност. Ние не трябва да предопределяме какво собствениците на гори правят с тях. Ние не трябва да вземаме политическо решение за това как да се разпорежда с собствените си гори дадения собственик. Благодаря. Искам да помоля представители на Европейската комисия да вземат отношение. Господин Игнацио Селани от Генерална дирекция селско стопанство, началник отдел. Добър ден! Игнасио Севене не можа да дойде. Аз съм от същата, същият отдел. Искаме да ви благодарим за отличната работа, както и за направените коментари. Радваме се, че са направени такива предложения. Очакваме окончателният вариант на вашият доклад. Председателят, благодаря ви. Докладчикът получи много похвали. Сега имате отново думата да се изкажете. Искам само да ви приканя към допълнително сътрудничество, за да можем заедно да изготвим един добър доклад, който да е в полза за бъдещото развитие на горското стопанство. Благодаря ви, господин докладчик. Крайният срок за изменения по проекто становището е 29 януари, 12 часа на обядта. Благодаря на всички ви за участието в това разискване. Бих искал да ви информирам, че след няколко минути ще започнем срещата на координаторите. Утре ще продължим заседанието на парламентарната ни комисия от 9 часа и ще продължим след това от 3 часа след обед. Виждате различни части на нашето заседание. Имаме четирима координатори, представляващи най-големите политически групи, но зелените, ГУЕ и ФДД все още не са изпратили своите представители. Ще изчакаме няколко минути да дойдат унези от вас, от които не се очаква да участвате в работата на заседанието на координаторите, ви моля тихо да напуснете залата. Благодаря ви. And thank you for your patience. It is necessary tomorrow for another seven hours of our meetings. Благодаря ви за търпението. Още ни Утре ни предстоят още 7 часа заседания на комисията ИТРЕ.